да се изправя пред нас. Господин председател, ние се съгласихме да ви предоставим повече време, защото така ще имате възможност да изложите и своите становища, а също и да представите и някои чисто институционални въпроси, свързани с вашия мандат. Удобно ли ще ви е да ви предоставим 15-20 минути, господин председател? Да, благодаря. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да имам възможността да присъствам тук не само за да докладвам за неофициалния Европейски съвет от преди две седмици. Този съвет в края на кращата не бе официален и няма официални заключения, за които да говорим. Но искам да се възползвам и от възможността да се вър... видя с вас, възможно най-рано в началото на моя май... мандат. А, сега, ако трябваше да се видя с вас, за да говоря за официалния съвет на високо ниво в края на май, на март щях да се видя с вас чак в през април. За това много ви благодаря за възможността, да ми, която ми предоставяте, да говоря и за неофициалния съвет и да изложа някои становища, така че да няма нужда да се връщаме към тези институционални въпроси по-нататък. Сега, винаги председателство на Европейския съюз е имало винаги, не е имало само председател. Какво точно се смени? Малки неща, които обаче взети в съкупността си ще донесат сериозни разлики. Първо, елемента на последователността председателствата се сменяха на всеки 6 месеца, след всеки 2-3 заседания и не беше възможно добре да се разработва дългосрочна стратегия. И нашите партньори в трети страни започнаха да привикват с това да, свиква, да срещат винаги различни партньори на всички а, заседания. А да има една последователност в това, кой ръководи задачите, е също много по-добре. От друга страна, сама, самията концентрация на работа. Предходните председатели на съвета трябваше да работят и в своите национални държави. А сега, вече с поста, който се създава, който е изцяло, председател се занимава изцяло с въпросите за представяне на Европейския съюз. И така Европейския съюз ще има, Европейския съвет, извинете, ще има възможност да играе своята роля в междуинституционалните отношения. Трето, сега държавните глави и ръководители могат да избират кой да заеме този пост, а не да се върви по системата на ротация. Което означава, че е, председателя на Европейския съвет ще се радва на по-голяма подкрепа от тях. Това е разликата с предходната институционална архитектурата. Не е голяма, но е, по този начин Европейския съвет получава по-добър възможност да изпълнява своите задачи по договорите, а именно да определя основите политически насоки и директиви на Европейския съюз. Някои от колегите тук от дълго време работят, други по-малко може би някои считат, че Европе... председателя на Европейския съвет е изпълнителен пост. Други приемат, че това е просто председателски пост на ръководителите на държавите членки. Но всъщност не е вярно нито едното, нито другото. Председателят не е изпълнителен директор, той трябва да изразява мнението на съвкупността от е, държавите членки. От друга страна, той не е и просто председател, който само да дава думата на представител на една или друга държава. Задачата му е да се, да се подготвят е, тези заседания, да се представя Европейския съюз навън, например на срещите на Г-20 – да се създават връзки между националните столици и институциите. Това не е само е, задача просто да раздаваш репликите в залата. А, за да се работи удачно, ние трябва да вървим в една и съща посока. Да имаме съгласие за това как да се отнасяме към съседите си, кои са нашите стратегически партньори, къде искаме да стигнем след 10-20 години. Това са ключови въпроси. Що се отнася до моите отношения с Европейския парламент, е, договор се казва много малко. Изисква се аз да ви докладвам след е, срещите на Европейския съвет, т.е. минимум 4 пъти годишно. Макар, че вероятно това ще бъде поне 5-6, вероятно до 10 срещи в бъдеще. И сигурно съвсем не след друго, след дълго ще ви омръзна да ме гледате. Но аз планирам да допълня тези контакти с срещи с лидерите на групите, с представители на националните парламенти и с членове на Европейския парламент – Моята роля не бива да се обърква и с тази на председателя на комисията. Господин Баросо е на изпълнителен пост и той има отговорности пред съвета и пред парламента. Аз не. Председателя на комисията е в непосредствен контакт с вас по работата на, с всички законодателни предложения – а моята задача е да създам условия, за да има съгласие между ръководителите на държавите и държавните глани за политиката на Съюза, за неговите вътрешни и външни отношения. И аз и господин Барозо сме напълно наясно, че трябва на всяка цена да се избегне объркването относно това какви са моите и неговите правомощия. Общественото на е, хората в страните не винаги се ориентират каква е разликата между моя и неговия пост. Но смятам, че ние вървим в правилната посока и ще успеем да разграничим. Аз съм председател на Европейския съвет, а не на съвета на министрите. Това трябва да се знае, защото това са две различни институции в момента а, съвета на министрите ще бъде председателстван от председателството на ротационен принцип и той работи по законодателството заедно с Европейския парламент. Единствено в областта на външните работи ще има постоянен представител а, в а, лицето на госпожа Катрин Аштън, която е върховен представител за външна политика. В такъв смисъл е, искам да обърна внимание и на работа, която върши е, баронеса Аштън в е, областта на външните работи. Тя заслужава нашата подкрепа и за мен ще е привилегия да работя в тясно сътрудничество с нея, когато представяме Европейския съюз навън. Нека да кажа няколко думи за Европейския съвет. Първото официално заседание ще бъде проведено под мое председателство в края на следващия месец. Но ние проведохме неформален съвет а, този месец, преди две седмици, на няколко стотин метра от тук. Много интимна беше обстановката и може би следствие на това и дискусиите бяха много плодотворни. Не мога да ви представя никакви официални заключения от неофициалната среща, но мога да споделя с вас моите лични заключения от дискусиите, които изразих и в писмо пред членовете на Европейския съвет и сега са разпространени в парламента. Целта на тази среща неофициална бе да подготвя бъдещите разисквания за това, как да се подобри економическото представяне на Европа в момент, в който се стараем да излезем от економическата криза. Всички тези дискусии са свързани с амбициозни цифри и цели. Също така дискутираме въпроса и как правителствата могат да бъдат подпомогнати по тази въпроси. Как да движим европейската економика към най-големите пазари на света, така че да бъдем, е, да, да се представяме по-добре? Това е основен въпрос за Европейския съюз. Обмяната на мнения по този въпрос включваше и обсъждане на процеса на поставяне на цели и на изпълнението им и на оценката им. Става въпроси за координиране на работата на националните власти – като се използват в пълна степен и европейските правомощия. А, именно за една такава задача Европейския съвет е изключително подходящ. Ние трябва да имаме по-фокусирана и по-добра економическа политика в, политика в Европейския съюз, особено в областта на еврото, а също така и в микроекономическата политика. Много голяма част от нещата са много технически, но има и конкретни неща. Ние сме решили да сведем економическите цели до един малък брой 4-5. Те да бъдат ясно измерими и да могат да бъдат прехвърлени в национални цели. Няма смисъл да имаме 65 цели или критерии, с които да ги мерим. Европейския съвет ще поема своята отговорност за разработването на общата европейска е, стратегия за растеж и създаване на работни места. И то с е, определени твърди ангажименти. Дали ще търсиме, дали ще наречете това по-добре, по-добра координация или по-добро администриране – Ключовия елемент е, че търсиме повече успех в економиката. Въпрос е как примерно да приложим европейски помощ действие в реконструкцията на Хаити. Член 2014, 214, извинете, за хуманитарни помощи може да се използва. Също реакцията на Европа на конференцията в Копенхаген ще бъде дискутирано на Европейския съвет. На съвета обсъдихме е, ситуацията в Гърция и мога да ви уверя, че е, реакцията ни бе в рамките на европейските институционни разпоредби и ръководителите на държавите и председателя на комисията присъстваше, както и председателя на Централната банка. Приехме уверенията на Гърция, за, че тя разбира своята отговорност за намаляване на дефицита и, да, и предприемането на съответни мерки. Надявам се, че вие ще ни подкрепите, включително и в нашите усилия, в размишленията за това как да се справяме с предизвикателствата пред Европейския съюз. Мога да ви уверя, че е, за близките години целта ни е една. Да направим така, че Европейския съюз да бъде достатъчно силен вътрешно, да запазим нашия социален модел, а във външните си и отношение да показваме своите европейски ценности, да настояваме на тях. Смятам, че ние можем да работим съвместно за тези цели. Благодаря. Dziękuję, panie przewodniczący Rady Europejskiej. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател на Европейския съвет за вашето обращение. Сега думата има е, президент на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Господин президент, почитаеми депутати. Първо да поздравя президента Ван Ромпой за един много добре проведен и неформален Европейски съвет за пръв път е, в, е, в неговото председателство. След като постигнахме едно важно съгласие и изявление по Гърция, ние обсъдихме стратегията Европа 2020 за е, устойчиво развитие и заетост. Имах възможност да, имах възможност да се съсредоточим върху важни политически въпроси, предизвикателства и линията, политиките, които е, ще предложим официално следващата сряда. Преди кризата европейската економика напредваше 18 милиона работни места бяха разкрити в една динамична бизнес среда, но тези постижения всъщност бяха заличени от е, финансовата криза и е, която се отрази много зле на, всичката ни, на цялата ни дейност. Е, спад в брутния вътрешен продукт от близо 4%, 10% порастване на безработицата. Всичко това наистина е сериозна заплаха за нашите общества. Същевременно нещата се осложняват от това, че населението застарява, все изоставаме в конкурентоспособността си и също така имаме силна конкуренция в областта на научно-изследователската дейност. Имаме, разбира се, и силни страни. Ние имаме свет, важна роля в световната економика, единен пазар, имаме еврозоната. Всичко това са важни придобивки и преимущества в време на кризи. Но днес сме изправени пред много сериозен избор. Може би е, избор, който е, е съдбовен за следващите поколения връщане към добрите стари времена е, не е вариант. Един от вариантите е ограничени измен... промени, най-малки общ знаменател. Но каквото и да направим, не можем да си възвърнем това, което загубихме в кризата това ще прати Европа във втората класа на новия ред. Значи, ако, ако следваме линията на мал, минималните промени и адапта, е, адаптиране, ако е, се опитваме е, да бъдем по-амбициозни, тогава можем наистина да създадем милиони работни места и да направим Европа конкурентоспособна. Но това не може да стане с е, твърди, е, сирови мерки и постепенни промени. Все пак е, трябва да имаме чувство за, няка... за спешност, за неотложност. Обичайните методи на работа няма да ни помогнат. Напротив, социалните модели, с които сме свикнали, ще бъдат застрашени, ако не се адаптираме към една много по-сложна глобална среда. Това изисква съвместно усилие развитие. Трябват ни държавите членки, трябват ни европейските институции, трябват ни всички заинтересовани страни, обществото, компаниите и по-конкретно искаме, ни е необходимо подкрепата и активната поддръжка и ангажимент на този парламент като представител на а, хората. Тази а, седмица комисията поставя основните елементи на стратегията, а, които ще предложи официално. Те ще се съсредоточат около три пред, а, приоритета. Интелигентен растеж, включващ растеж, обхваща всички и устойчив растеж. Първия фактор ще бъде познание и иновации, които ще родят новите идеи, идеите на бъдещето, технологиите на бъдещето. Второ, да държим, за да поддържаме нашия европейски модел на общество, трябва да отворим повече работни места, да е, изграждаме едни здрави, проспериращи, сигурни общества, където всеки има своята роля. Това означава да даваме работни места и умения на хората и да се борим с бедността. Проблема с бедността не е само национален, то е проблем, за който е нужен, е нужен общ европейски отговор. И в крайна сметка, нашата социално пазарно стопанство трябва да е готово готово да е, се възползва от възможностите на бъдещето. Тук говоря за устойчиво развитие. Да се признае императива на е, измененията в климата и е, борбата с измененията в климата и в една конкурентна економика е, да се задълбочава вътрешния пазар, да се създават по-добри условия за инвестиции, особено за малките и средни предприятия и е, всичко това, в, е, да, за да може европейската економика да запази своето място в глобализиращия се свят. Факта, че не успяхме да постигнем тези цели до тук, ги прави още по-важни, а не обратното. Там, където трябва да променим метода си на работа, е не при, в предписване как трябва да работи работи европейския модел, а в неговото осъществяване на практика. Е, затова ни трябва стратегия. Първо трябва да имаме цялост на стратегия. Тя не трябва да е, е, е разбъркана, неясна, е, не трябва да, да е, предоставя сериозните предизвикателства и е, задачи на едни, да оставя древните и незначителни други. Трябва да един цялостен подход трябва да помислим за качеството на данъчните ни системи, да видим как разходваме парите под натиск в период на криза. Това са само някои от проблемите. Второ, тази стратегия трябва да ангажира всички части слове на обществото. Няма да успеем в бъдеще, ако това става, ако това, което правим, е за сметка на социален конфликт. Ето защо проактивен подход, създаване на работни места, борба с бедността са ключовите е, фактори. За тази цел трябва да реформираме финансовите пазари, трябва ни е силен финансов сектор, който да може да финансира е, е, и да дава възможност на бизнесите да се разрастват. Е, правителствата трябва да наистина трябва да върне това на правителствата, това, което правителствата дадаха и, и вложиха и помощта, която оказаха на финансовия сектор в кризата. Второ, трябва да имаме цялостна визия за европейската економика, а това не може да стане, ако не знаем кой какво ще върши. Трябва, не трябва да е дебат за това за как се разпределят компетенциите. Трябва да видим действително смисъл, добавената стойност от европейския подход. Дошъл момента, когато трябва с Америка, с Китай, с Русия, с другите да обсъждаме проблемите и в което да проличава добавената стойност от общия ни подход. Например, G20, една инициатива, която бе лансирана по време на френското председателство от президента на Франция и от мен, когато предложихме на американския президент да предложи провеждането на тези срещи на върха, тогава стана ясно, че ние трябва да признаем, че е много по-добре и по-ясно се чува думата ни, когато действаме заедно, отколкото когато подчертаваме взаимозависимостта си като Европа от, от, повече, отколкото когато действаме самостоятелно. Разбира се, има национални отговорности. Това очакваме. Е, тук очакваме правителствата да свършат своята работа, но очакваме от тях да се ангажират искрено и с европейския подход. Европейски подход е необходим не за да се боричкаме в Брюксел. Това не е нашата цел, а да е, помогнем на неизбежните реформи на нашите общества, за да бъдат те по-проспериращи, за да бъдат е, в полза на гражданите ни ще успеем само, ако сме готови да работим заедно, а не един до друг или един срещу друг. Ето защо ни трябва едно чувство за собственост на всички равнища. Трябва ни една е, силна, е, реална координация в економическата сфера ще използваме, имаме средства за това, ще ги използваме. В Европейския съвет аз е, видях, че този проблем е осъзнат добре. Мога да сравня тези дебати с дебатите от преди 5 години когато обсъждахме Лисабонската стратегия. И ще ви кажа следното. И съвсем откровено. Видях между държавите глави и ръководители едно много по-ясно усещане за необходимостта да работим заедно. И е, да по този начин да се борим с външните ограничения върху европейската економика. Искрено вярвам, че този път тесноградите национални интереси няма да наделеят, защото нуждата от по-добро сътрудничество, по-тясно сътрудничество, ефективна система на управление в рамките на Европа е нещо, което е осъзната, необходимо за всички. Какви мерки трябва да набележим, за да постигнем всичко това? Конкретни планове, конкретни планове са ни нужни проекти, като например е, план за иновации, за нови училища, за е, нова инвести... Е, съответната инвестиционна политика, дигитален дневен ред, зелени технологии, конкретен план за действие в борба с бедността. Проектите, всички проекти, които имат и стойност, и съответното въздействие вложено в тях. Проектите са част от решението те показва, ще покажа, че Европейски съюз е, е не само на думи, не само говори, но и действа. Ще приключа с е, е, следното. Моля, като Европейски парламент, покажете силната си ангажираност и като бюджетен орган, и като поддържник на, на европейските ценности във всички сфери. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Сега ораторите от името на политическите групи. Европейска народна партия, Жозеф Дол. Господин председател, господин председател на съвета, господин председател на комисията, скъпи колеги. Европейския съвет от 11 февруари е първия свикан и председателстват от Херман Ромпой. Искам да го приветствам с добре дошъл за първи път в парламента. Господин Ван Ромпой, групата на НП очаква много от вас. Приветствам положителния и прагматичен дух на изказванията ви след е, назначаването ви и се надявам, че в този дух ще осъществявате своята работа в съвета. Очаквам обаче вие да разберете, че след влизането в сила на Лисабонския договор, взаимоотношенията с нас, парламентаристите, ще се променят. Ние сме равноправен законодател и това има не само законодателни, но и политически последици. Сега да се върна на дебата от 11 февруари и много важни теми са е, стратегията Европейски съюз 2020 година, но също така и финансовата сигурност. Спекулацията срещу Гърция е очевиден преднамерен акт. Дали кризата се дължи само на гръцката криза или пък еврото не е предмет на пряка нападка от онези, които не гледат с добро око на него, нито пък на държавите членки. Втори въпрос. Ще чакаме ли ситуацията в някои държави членки от еврозоната да се влушат, за да предприем действия, както направихме с Гърция? Ако не, какво е предвидено, за да се подпомогне на страните, които са изложени на най-силен риск? Това са моите въпроси към вас, господин Ван Ромпой. Задавам тези въпроси, защото Макар, че много се радвам от мерките за солидарност от 11 февруари, аз имам съмнение за това, че ние като европейци сме на висотата на изискванията. Каква е ситуацията? Ако не беше ситуацията в Гърция, която да ни покаже, че трябва да предприемем храбри дейности, очевидно ние говорим за економическо управление, говорим за също така и за парично управление, само че е необходимо много повече, да действа много повече ефективно. Трябва ни бюджетна координация на държавите членки на еврозоната. Бившият министър-председател Баладюр призна необходимостта от новите промени в суверенитета. Това не е лесно за един французин и да пледира за това бюджетите на държавите членки да бъдат е, одобрени от Еврогрупата преди да бъдат предложени на националния парламент. Аз одобрявам тази храбра идея и се призовавам е, Европейския съвет да я обмисли сериозно. Мисля, че бюджетите на държавите членки на е, еврозоната ще ни подложени на тази нова проверка, ще ни помогнат в новите условия също така ще ни помогне да говорим с един глас. Аз смятам, че МВФ и правата на тираж се изчисляват в, в зависимост с економическата мощ на страните. Страните разполагат с 6,7% от гласовете. Китай има 3,5%, а трите от държави основателки 18,9%. Страните от еврото би трябвало да има 23%, а всички страни от държавите членки 32% от гласовете. Казах правилно 32% по два пъти повече отколкото САЩ. Това е, господин председател, скъпи колеги, такава е реалността в света. Но именно защото, сме разде... защото е разделена, Европа не може да упражнява онова влияние, което би трябвало. Така ли трябва да бъде групата е НП не смята време, господин Ван Ромпой, държавите членки да си отворят очите и да извлекат необходимите полуки. Очевидно е, че ние трябва да се обединим и да не продължаваме да държим на суверенитета, което води само до опасности. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Групата на социалистите и демократите, господин Стивен Хюс. Благодаря, господин председател. Когато започна економическата и социална криза, от тогава до сега вече 7 милиона души са безработни. До края 25 милиона души ще останат без работа толкова много се старахме от 90, началото на 90-те години да преведем в ред и финансите си и всичко. И всичко отива на вятъра, защото системата се срина. Економическата ни възможности остават много слаби и бързото възстановяване е малко вероятно. Много страни членки имат огромна нужда от солидарност от страна на Европейския съюз и защита, защото действително спекулациите са безмилостни. Намалява се и световната ни конкурентна способност. Европа сега трябва да реагира, за да запази своя модел на економическо и социално развитие. Председателя Боросов каза, че ще искате от пролетния съвет да отговори на въпроса къде искаме да бъде Европа през 2020 година. Това е важно, но първо трябва да дадем отговор на милионите европейци, които сега усещат влиянието на кризата в живота и върху живота им и се питат какво ще се случи с живота им утре, ще имат ли работа, ще имат ли жилища. Ако аз се върна в моя регион утре и казвам да не се безпокоят, защото ние си имаме план до 2020 година, какво ще ми говоря за непосредствените им безпокойства? Аз искам да мога да им кажа, че ще могат да имат работа, че тези работни места ще бъдат добри с прилична заплата. програмата, която Европейския съюз формулира през декември, визира до 2020 година да се започне консолидация, да, се, да спаднат в рамките на 3 години бюджетния дефицит, но безработицата ще продължава да расте. Ние не трябва да оставяме хората настрани от политиката, от нашата политика, особено тези, които са толкова засегнати от кризата. Затова ви призовавам да обмислите и да търсите друга стратегия за излизане от кризата, много по-ориентирана към човека, да, която да отчита проблемите на човека, а да решава и проблемите на економиката. Да се търси консолидация, намаляване, а на Так, консолидация с цената на намаляване на разходите за здравеопазване, образование, това е твърде е, висока цена, която да бъде платена. Голяма част от настоящите безработни, ако се продължава така, ще останат задълго безработни. Ние имаме нужда от много по-отговорна политика в социално отношение да се разработят и стратегии за, паз... за трудовия пазар в общата стратегия за 2020 година, да се допълнят е, макроструктурните промени с е, стратегии за създаване на нови работни места, особено в зелената економика. Европейския съвет трябва ясно да изрази своите цели за новата стратегия. Координацията за тези цели е, трябва да отива далеч е, отвъд пакта за стабилност, да работи така, че страните членки да могат да разходват средства в ключови области за растеж и социална политика. Това означава да се преразгледат е, економическите приоритети. Е, срещата на върха през март и юни трябва да се проведе с, е, в сътрудничество с Комисията за изготвяне на економически план за засилване на е, е, економическото ръководство. Господин Ван Ромпо и господин Баросто, трябва да поставим, да си обмислиме дали достатъчно добре реагираме в кризата и дали действията ни са възможно най-добре. Защото хората не са просто пазари. И трябва да направим така, че стратегията 2020 да е за хората, а не за просто за работни места, за пазари. От името на моята група ви насърчавам да направите всичко за хората и не само за най-уязвимите, а за всички хора. Благодаря ви за тази реч. Групата на Алианса на либералите и демократите, господин Върховстат. Благодаря, господин председател. Ще започна с най-неотложния проблем днес, защото можем да си говорим за 2020, колкото искаме, до днес имаме по-спешен проблем и това е еврозоната и Гърция. И трябва да търсим решение за тази два проблема. Преди всичко, господин председател, мисля, че парламента трябва да излезе с инициатива в това отношение, а именно важно е да се определи какво точно се е случило в Гърция. Получаваме противоречива информация. Гърция твърдят, че са предоставили цялата информация на Европейския съюз и институциите. Същевременно Европейската комисия, Евростат казват не, не сме получили всичките данни, които са ни нужни. Също инвестиционните банки, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, е, е, минимализират това, което и казват, че е, всичко това, което е направено в поделото Гърция се свежа до минимум. Така че мисля, че наша задача е да със съответните комисии да организираме изслушване на всички тези страни по този тем, въпрос, по тази тема, за да, да можем да научим какво точно се е случило в случая с Гърция. Можем да говорим за мерки, решения, реформи и така нататък, ако преди всичко е, знаем, имаме ясна картина за това какво се е случило 2008-2009 и преди това в Гърция. И мисля, че е абсолютно необходимо различните страни да бъдат чути в този парламент. Второ, господин е, председател, трябва да се вземем и с проблема с гръцкия дълг. Тук има едно добро решение, мисля. Вчера четах е, статията на господин Сорос в Financial Times. Е, също така и от Йошка Фишер в германската прес преди няколко дни. Те казват това, което мнозина казват. Най-доброто решение за дълга е, на Гърция е европейското решение. Евро облигации, е, Европейския паричен фонд, е, без това да се е, отразява на дънакоплата цена, да има дългосрочно решение за бъдеще. И аз мисля, че задача на, тази, на този парламент е да попита комисията и съвета да, да помоли съвета и комисията да помислят за тази възможност и да се гарантира и освен това държавите членки да разгледат също тази възможност. Трето, мисля, че най-важният елемент от този дебат е какво ще правим с 2020. Гърция е чудесен пример за това какво не трябва да се прави, как се провали Лисабонската стратегия. Лисабонската стратегия се оказа твърде слаба и е, пропаста между германската и гръцка економика се разшири, тя се задълбочи през последните години, вместо обратното след Лисабонската стратегия. Така че какво ни трябва? И това ще е първото решение, което трябва да вземе и комисията и Европейския съвет. Да признаем, че метода на открита координация не е добър. Твърде мек, твърде слаб се оказа, че ни трябват е, по-смели, по-дръзки инструменти и средства в е, рамките на Европейския съюз. А този по-смел МРЕЛ инструмент, е, това, са, е, това е економическото управление вътре в, в Европейски съюз. Господин Бароза, след няколко дни, мисля, че на 3 март, вие ще излезете с съответен документ по а, тази тема и надявам се, че това ще е една, а, ще изкелите е една по-смела, по-дръзка стратегия дебата не е приключил. Все още е, ние ползваме междуправителствения метод на отворена, открита координация. Някои го правят по-бързо, други по-бавно. В крайна сметка това е нашия метод междуправителствен. И това, като искаме от вас е вие да поведете нещата в економическата политика и с е, е, е, правителствата, заедно с Оли Рен, да излезете с едни смели дръзки предложения за економическо управление управление в економически правителства в, е, в е, Европейския съюз. Защото е, е абсурдно да имаме паричен съюз от една страна, без да имаме економически, социален и политически съюз от друга страна. Защото проблемите с Гърция доказват точно това доказват точно този абсурд. Така че сега е момента, скъпи колеги, и ние очакваме от Европейската комисия наистина много смели дръзки стъпки и се надявам на 3 март, че документа, който ще излезе от комисия, ще бъде много по-амбициозен за нас, отколкото а, е, е, разочароващ а, е, и по-амбициозен от неформалната среща на върха неодавна. Благодаря. Ще отговорите ли на въпрос по процедурата син има един син картон. Господин Верховстат, вие за какво се застъпвате? Страни, които не са в еврозоната, да спасяват страни, които са в еврозоната. За това ли пледирате? Микрофонът на оратора не е включен. Може би в близко бъдеще ще се наложи да се спасява Великобритания, тъй като нейният фискален дефицит е по-висок, отколкото този в Гърция. 12,9% от БВП, ако не се лъжа. Мисля, че най-важното в момента е да разполагаме с надежна стратегия по отношение на еврозоната. И аз съм сигурен, че може би не утре, не и в други ден, но ще дойде време, когато Великобритания ще стане член на еврозоната. Сега групата на зелените. Благодаря ви господин председател. Наистина, е, беше любопитно да чуем малко за британската економика. Речта ми ще започне с 2020 и ще продължа с Гърция и просто подхващам тази тема поради смесването на поради намесата на отясната страна на парламента. Мисля, че това, което най-малко би ни помогнало в тази ситуация е неразбирателство и спорове по перспективите на Гърция. Едно антигръцко настроение, националистическо настроение и отношение или антиевропейско настроение са последните рецепти за решаване решаване на, на проблема. Това, което е, става ясно в Гърция в момента в кризата, е, изисква от нас много повече е, което сега е една криза, която става много по-тежка поради е, световната криза. И бих искал е, да наблегна още нещо от това, което каза господин Ферховстад. Ако ние не желаем нещата да се развиват антиевропейски, тогава трябва да говорим и къде лежи отговорността в Брюксел за нещо, което от толкова години ние наблюдаваме нещо, което а, а, толкова години, а, дори валутния съюз, в валутния съюз скриваше това, което се е, е ставало в Гърция. Ние трябваше само да, ние се догаждахме, ние виждахме само върха на айсберга, но не виждаме как функционира цялата система на поемане на отговорност. Второ, разбира се, Гърция трябва да се промени. Тук е, е това, на което сме свидетели сега е едно приятелска така, е, приятелски спор и различие между нас, е, но ако нашата помощ не помогне, ако европейската солидарност, която ние проявихме, е, отново бъде поставена под въпрос, аз е, в е, никакъв случай не го изключвам тук. Тогава наистина гърците трябва да променят нещо сериозно. Е, то, публичният сектор, който тези прекомерни разходи в публичния сектор, защото един огромен процент от гърците работят в обществения сектор, ако това не бъде преструктурирано и навременно променено, Мисля, че е, господин Папандрео със своята идея е, за данъчните декларации е, е, за, е, по отношение на добре печелищите в Гърция, е, мисля, че е, с, това е, не е особено печеливша карта и е, трябва да видим как по най-добрия начин е, ще се е, повишат постъпленията в бюджета на Гърция при една различна и нова данъчна политика, която се предлага. Е, вероятно по-късно ще, се говор... ще кажа нещо и за, евробонд, за еврооблигациите, е, но сега само едно изречение за стратегията 2020. Господин Барозо, вие в никакъв случай не е, трябва да стъпате върху провала на Лисабонската стратегия. Това, че не се оцени, не бе направен анализ и оценка на Лисабонската стратегия, не говори нищо, не, не предвещава нищо добро за бъдеще. Тези Говори се извън микрофон. Uh, Колеги, госпожи и господа председатели на политически групи, моля ви спазвайте регламента за изказване. В противен случай не можем да си свършим работата. Заповядайте, господин Киркоп. Господа председатели, най-напред искам да благодаря на господин Ферхов за това, че ни напомни за провала на политиката на левицата във Великобритания. Много сме ви благодарни. Надявам се, че с моите колеги ще успеем да променим това положение след предстоящите избори. Но дори преди предишната криза, економическите, економиките на Европа отстъпваха пред другите е, нашата търговска позиция с е, място ни в столта търговия намаляваше. Лансирахме Лисабонската стратегия, но без достатъчно убеденост или ангажимент. Не е очудващо, че тя не постигна успех. Европа 2020 не трябва да върви в същата посока. Радвам се, че моята група беше сред първите да направят предложения. Ние трябва да поставим економиките в ново русло. Не трябва държавите да се занимават с друго, освен да дават възможност на фирмите да увеличават конкурентоспособността. Трябва да се намали тежеста върху фирмите. Не можем да очакваме динамични економики, ако непрекъснато поставяме изисквания пред фирмите, ако им налагаме непрекъснато нови данъци и бюрократични правила. Трябва да насърчаваме научните изследвания, е, професионалното обучение, както каза председателя Барозо. Вътрешния пазар трябва да се оживи и разшири. Залогът е много голям. В продължение на три века най-големите економически сили в света бяха онези с най-либерални демократични конституции и те са в основата на благоденствието. Навлизаме в нова ера. В края на този век, може би, економическата власт ще е преминала към авторитарни страни. Авторитарният капитализъм може би няма да еволюира в демократичния отговорен капитализъм, който имаме днес. Ние ще работим с тях, но знаем, познаваме рисковете в интерес на гражданите. Програмата Европейски съюз 2020 да успее. В интерес на свободния свят е тази програма да посочи пътя към по-добро економическо бъдеще за всички граждани. Благодаря. Благодаря от името на Обединената европейска левица господин Биски. Господин председател, в нужда човек си припомня една пословица. Ние сме 27 държави в Европейския съюз и всяка се опитва самостоятелно да спаси собствените си банки и своите собствени економически финансови системи. Това обаче сметката за това пращат е, хората. Ето защо е, задържане е, е структури на, на структурирането, е, е, забавене на кредитирането са просто пожелание. Спък, спасяването на банките, от спасяване на банките спекулират тези, които са зависи от държавните бюджети. Е, в е, Германия е, с милиарди държавни пари са спасени няколко основни банки. Същото е, е, такива суми са, е, са необходими и за Гърция. Обикновено е, е, това е на гърба на обикновения е, работещ, който няма е, сметка в швейцарска банка. Е, не е е, необходимо да давам пример с Германия, за да аргументирам е, тезата си, господин председател. Но в Германия данъчните облегчения е, се, се обсъждат. в Германия се мисли за данъчни облегчения, също времено сме против това като мярка за решаване на проблема в Гърция. от години наред е, е, е, Германия е една от най, най-големите е, е износители, е, не е ли съпътствано това от един вид социален дъмпинг? В, при подхода за Гърция, в, за, е, в Гърция се мисли за е, минимален, за навеждане е, на, на плосък данък, би трябвало обаче ние да хармонизираме данъчните системи между държавите членки. Преди това обаче трябва да има действително регулиране и контрол на финансовите пазари. И наистина общ една обща економическа и финансова политика, която е координирана, почиваща на принципа на солидарност, която разбира се е обвързана с съответните екологически и социални цели. Благодаря, Найджел Фарач. Днес беше ни казано, че когато бъде назначен президент, президент Човекът ще бъде политически лидер на 500 милиона души. Човекът ще ни представлява на света. Поста му е толкова важен, че получавате повече от президента Обама. Е, боя се, че това, което получихме, беше вие. Много съжалявам, но след това, което казахте в началото, не мога да кажа друго. Е, не искам да бъда нелюбезен. Но вие имате а, е, харизмата на влажен парцал. И въпросът, който аз искам да задам, бе, кой сте вие? Аз никога не съм чувал за вас. Ми никой в Европа не е чувал за вас. Искам да ви попитам, господин председател, кой е гласувал за вас? А, знам, че демокрацията не е популярна сред всички вас и гражданите на Европа трябва да ви свалят. Е това ли е европейската демокрация? Аз нямам съмнение, че вие сте твърдо решен да бъдете тихия убиец на европейската демокрация. Вие като че ли мразите самата идея за националните държави. Сигурно защото сте от Белгия, която не е истинска държава. След като а, поехте а, поста си, Гърция беше сведена до протекторат. Нямате легитимността, господин председател, и от мнозинството на е, английските граждани мога да кажа не ви познаваме, не ви искаме, колкото по-бързо се отървем от вас, толкова по-добре. Господин председател, казва председателят, вие казахте, че не искате да сте групи невъзпитан, но аз бих предпочел да бяхте думите ви да бяха съответствали на това изявление. Заповядайте, господин Дол. Господин Фараш, мисля, че трябва да се приложи член 9 от договора и да поискате да излезете от Европейския съюз, за да бъдете спокоен. Добре, благодаря ви. Процедурен въпрос. Заповядайте. Много съм разочарован от вас, президент Бусек. Не е приемливо, недопустимо е в този парламент един председател на група да, да критикува не по политически съображения, а просто да отправя лични нападки. Очаквам от вас, господин председател, със съответната отговорност да въведете ред и да не давате възможност с този човек безпрепятстван да тъпче върху всичките тук. Ще кажа и на Йозеф Дол. Тук не става дума за това, че трябва да излезе Великобритания от Европейския съюз. Много по-добре ще бъде господин Фараж да, си, да се откаже от мандата си, ако наистина, ако толкова мрази Европейския съюз и, и, и Европа, и Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Както казах на председателя на групата Фараш преди два месеца, днеска му го повтарям, този тип изказвания, свързани с лични нападки, са недопустими в Европейския парламент. Аз разговарях по този въпрос с господин Фараш и обърнах внимание върху това. Господин Шулц, искам да кажа, че аз работя по този начин. Това е моят стил. Лично изявление ли е? пита председателят. Заповядайте. Може и да не ви харесва това, което казвам, но само помислете за собственото си поведение, за вие по време на ирландският референдум казахте, че ние отваряме вратата към фашизма. Ще се държим като Хитлер и нацистите в Райхштага. Нарекахте ни умствено недоразвити. Е, нещата не могат да вървят само в една посока. Господин председател Фараш, това не е лично изявление. Много съжалявам, но това не беше лично изявление. Трябва да спазваме правилника в, на този парламент. Следващият господин Франк Ван Хеке. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да кажа, че тук дискутираме в Брюксел, в Белгия, в тази зала и Белгия, без да преувеличаваме в е, настоящия економически контекст, е Гърция на севера. Белгия, след Гърция и след Италия, е третата страна с най-висок процент на е, публичен дълг в Европа. И причината за това е е политиката на бившия премьер Ги Верховстад, който ни говори тук за козметични упражнения и украсяване на бюджета. Нека ясно да кажем, като се увеличава публичният дълг, не можем да решаваме проблемите на кризата. Трябва да мислим как ще се плащат тези дългове. Защото подобна политика ни вкара в кризата и критериите на пакта за стабилност Сега се дискутира, че трябва да прилагаме тези критерии. Има призиви Турция да се присъедини към Европейския съюз, което означава, че не отчитаме изобщо никакви политически и географски реалности и гражданите ще трябва да поемат сметката за е, плащания, които не се извършват в Европа. Ние трябва да носиме своята си отговорност и да дадем възможност на страните сами да решават проблемите си. Сега ще дам думата на останалите записали се за изказвания. Господин Лортман Кол, моля. Госпожа, извинете. Господин Баросо, господин е, Бусек, президент Фон Ромпой, много се радваме, че сте тук днес вие показахте с позицията, която възприехте, вие показахте, че наистина имате амбиции и че е, гледате на договор от Лисабон е, и е, това, като анализирате това, което е постигнато след договор от Лисабон. Стратегията за 2020 има за цел да предопредели една важна роля за Европа. Европейския съюз да продължи да играе важна роля в световен мащаб. Но когато говорим за бъдещето на Европейския съюз, не говорим само за малките и средни предприятия. Наистина те са един от основните фактори за създаване на работни места, но тук говорим и за европейската промишленост като цяло, която трябва да си стъпи на краката отново, да е конкурентоспособна на светове, в световен план. Говорим за качествени хранителни продукти и отново трябва да сме конкурентни на световен, в световен мащаб. Затова ни трябват е, малки и средни предприятия, устойчиви технологии. Трябва наистина да използваме, да впрегнем богат богатството от знание и опит е, в това. Е, всичко, което сме построили е стъпило на една здрава основа. Ето защо трябва да имаме един силен пакт за стабилност и растеж. Е, реформи в областта на публичните разходи в държавите членки са необходими. Това е без съмнение. Преди Лисабонската стратегия преди беше твърде смътна и неясна. Целите не бяха ясно дефинирани и открита координация доказа своята неуместност, своята не, е, удачност. Когато говорим за е, постижими цели, е, трябва наистина се да отчитаме, че това е основен фактор в договор от Лисабон плюс принципа субсидиарност. сега Марита Руска е минута и 30. Благодаря, господин председател. Според Европейската комисия, 8 милиона европейци живеят под линията на бедността. Това не е достойно. То е и пречка пред развитието. Господин като а, господин Фараш изрази своето възмущение. Европа е, изживява тежка криза. А, не трябваше да се дава възможност на господин Фараж да каже това, което каза. Мисля, че ние трябва да разгледаме внимателно стратегията 2020 година и да видим за какво става дума там. Говорим за това, че социалното сближаване, и економическия растеж са изключително важни. Трябва да се стремим към устойчивото, към устойчивост в обществото да положим усилия за създаването на нови работни места, да се решават проблемите, които съществуват. Трябва ни нов зелен договор, възосновата на който да създадат нови работни места. Осмата рамкова програма трябва да бъде насочена към новаторството и развиването на альтернативни енергийни източници. Ние трябва да положим усилие в социалната област. Не сме съгласни а, с а, нападките срещу синдикалното движение. Трябва да променим директивата за командироване на служителите. Гражданите наричат директива на социалния дъмпинг. Следващият оратор има една минута. Стратегията на Европейския съюз до 2020 трябва да освободи енергията на европейските граждани. Трябва да имаме е, стратегия, за която да е в полза на нашите граждани и на техните деца. Няма съмнение, че Лисабонската е, стратегия се провали, защото се опитваше да обхване всичко. Нямаше концентрирано внимание и не можеха да се постигнат всички амбициозни цели. За да може стратегията до 2020 години да бъде по-ефективна, трябва, трябва напълно да се промени. Трябва да се работи по няколко малко конкретни области, които са в основата на устойчивото развитие ние имаме правомощия за съвместно вземане на решение и можем да заявим, че за да има легитимност и откритост в работата, комисията и съвета трябва да включват и парламента в изготвянето на стратегията до 2020, защото откритостта и прозрачността са много важни както за гражданите на Европа, така и за избягването на кризи, подобни на тази, която сега се развихри в Европейския съюз. Всички говорят сега за Гърция, но има и други страни членки, които е, всъщност са е, подали неверни данни в финансовите си статистики и не могат да отговорят на критериите. Нека да не забравяме. Това, което искаме от гражданите, трябва да се иска и от е, правителствата. Те не може да се отказват от отговорностите си, защото проблемите са изключително важни. Филип Ламбер. Господин Господин председател. Господин председател, скъпи колеги, съгласен съм с идеята да се намели брой на целите в стратегията 2020 година, стига обаче целите да бъдат амбициозни да се намали екологичния отпечатък, да търсим, да се стремим отново към намаляване на емисиите с поне 20 градуса. Второ, да се намали неравноправието и неравенството. Трябва да се намали бедността в Европа амбициозни цели, свързани с образованието, научните изследвания и създаването на работни места. Тези цели обаче трябва да бъдат измерими и обвързващи, защото мерките са хубаво нещо, но не трябват резултати. Второ, няма да постигнем резултати без две основни предпоставки. Първо, ясно регулиране на пазара – господин Ван Ромпой, ние се тревожим от позицията на съвета по финансовия надзор на пазарите. Това, което каза господин Дол, трябва ни трябват ни и ограничаване на суверенитета в фискалната област. Без фискален баланс ние не можем да оздравим финансовото си положение. По този начин ние е, няма да можем да постигнем целите, които сме си поставили. Благодаря. Крис Суинбърн. Благодаря. Подкрепям насоката на е, стратегията, особено в момента на криза и смятам, че Европейския съюз трябва да постави акцент върху конкурентните предимства на Европа и да използва всички налични ресурси, особено в областта на научно-развойната дейност, за да се създаде действителна добавена стойност. Мисля, че трябва да най-напред е, да приключи създаването на единния пазар на стоки и услуги и да започне единен пазар, единно пространство на научните изследвания. По този начин ние ще успеем да постигнем устойчивост на индустрията, обаче трябва да се пазим от законодателство, което пречи на тези процеси. Трябва да засилим връзката между частните предприятия и науката и да може технологиите да способстват за създаване на заетост освен допълнителни финанси, ние трябва да намалим финансовата тежест, обир за малките средни предприятия и микропредприятията. По, по-лесни процедури за обществени поръчки. Стратегията, която поставя акцент, председателят прекъсва ораторката. Господин Николаус Хонтис. Чи? когато наистина събра се много гняв а, и демонстрации и уличи срещу строгите мерки, които а, се възприемат а, след последния съвет. А, вместо този съвет да предприеме мерки, които да се насочат към бедните, отново ще се открият възможности за спекулантите. И точно тук трябва стабилно, тук ни трябва солидарност и, и подпомагане, защото е ясно, че пакта за стабилност не действа. А ние вместо това говорим за 2020 и за продължаване на договора. Драги дами и господа, мисля, виждате има мерки срещу работодателите, които е, нямат нищо против, е, но те биват глобени, те биват наказани за това, е, които не, не са виновни, но са наказани за това. Е, в, е, е както беше и в е, е, Аржентина, в Гърция подходът е един и същ. Благодаря. Ролан, пак с една минута е, скъпи колеги, наистина символично е, че 20 години след е, падането на стената, която разделяше Европа и днес говорим за 2020, 2020, всъщност става дума за Европа на двете 20 двайсетки. Първо искам да подкрепя основните приоритети на стратегията за 2020. Знания, иновации, е, висока заетост, е, е, конкурентност и устойчива економика. Още две, два приоритета предлагам. Развитие на инфраструктурата и ефективна енергийна политика. Когато говорим за енергийна сигурност, е, това е като един от основните приоритети на европейската енергийна политика, говорим за диверсификация на е, е, енергийните доставки. Не трябва да забравяме проекти като Вие Балтика и Рея Балтика, които са важни не само за Литва. Е, ето защо при разработване на една нова стратегия трябва да, да видим какви са причините, които ни попречиха да постигнем целите от Лисабон. Не само трябва да си поставим реалистични цели и задачи за новата стратегия, но трябва да проведем задълбочена дискусия и да, е, за причините и да си поставим е, е, ясен план с е, срокове. Господин Суса Вагнер, една минута. Според мен кризата е възможност да постигнем прогрес с твърдост и с убеждение да изградим по-силна Европа. Защото в една по-силна Европа ще можем да търсим и подобрено координация. Сега въпросът е какво ще координираме. Най-важното е първо да преодолем парализата и неяснотата за публичните финанси, очевидно ще има и още жертви, освен ако не е, вървим в посока на по-голяма интеграция. Европейските институции могат да проведат практически мерки в този момент. Ние трябва да настояваме за това да има повече координация сте чувстват отговорност. технически проблем. Господин Ланген, ако обичате, останете пред микрофона. На място 40 е, останете е, пред микрофона, сега техниците ще оправят проблема. Нямаме и превод. А, я. Окей. Со. Wer würde das wagen, Herr Langen? Das ако обичате, върнете се на място номер 40. Техника е, ще се опита да реши проблема. Да опитаме отново. Имаме малък технически проблем. Забелязахте всички проблеми с превода. Очакваме да се намери решение на проблема. Господин Ланген може междувременно да се упражнява. Как е, се говори пред микрофон? Е, това ще ви се отнеме от времето, всъщност. Имаме ли новини от техниците?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 Е, госпожо председател, дами и господа, е, когато Лисабонската стратегия за 2020 е, преуспее и когато стратегията наистина е успешна, тогава ще трябва и други неща да сме приложили, освен Лисабонската стратегия и да сравним с предишната. Както казаха и преждеговорившите, не целите бяха лоши, ами просто държавите не се придържаха към своите задължения и не изпълниха задълженията. Бяха твърде плахи, твърде несигурни при прилагане на реформите, при прилагане на собствената си стратегия. Надяваме сега, че с по-голямо мнозинство избрахме една нова комисия, че всичко ще се подобри, че тя ще внесе нова динамика в Европа, че ще изисква нови технологии, че няма да говори само за преразпределение, а че ще се конкурираме с други економически райони в света и, е, и няма да се задава въпроса дали е, европейците е, ще се, ще ще преразпределят задачите, а просто ще внесат нова динамика. Това е задачата на тази стратегия и това са само няколко общи фрази, които нахвърлих тук, но наистина надявам се, че е, че трябва да имаме нови подходи с стария менталитет и с старите подходи няма да свършим нищо. Надявам се наистина от съвета е, да, да излезе нещо ново. Е, тази стратегия е нова. Нови рамкови условия трябва да бъдат предоговорени. Трябва да развиваме технологията там, къде да, да излезем от блокажа, да комисията да работи по нов начин, като, като колегиален, като колегиум, така че да бъдете водещ фактор в Европа. Само тогава стратегията 2020 ще успее, но не с а, несигурността, с бездушието а, и а, от страна на правителствата, а, което а, ни обрича на неуспех. Следващият оратор е господин Лефол. Благодаря, госпожо председател, господин председател Барозо, господин Ромпой. Най-напред искам да кажа, че за стратегията 2020 всички са съгласни за целите, които тя трябва да си постави. Проблема за, на нашия континент днес е, че излиза от тежка криза. Тя се характеризира с това, че Растежът е изключително нисък, почти отрицателен. Следователно, трябва въпросът да бъде анализиран на политическо ниво. Трябва да видим какви политически мерки трябва да се приемат. Вие на вашия пост имате две основни задачи. Да, се, да започне една дискусия, да се да се набележат цели с начините по които да се изпълнят. Второто, което според мен е важно, то е под формата на въпрос. За да се реализират целите на, на политиката трябва бюджет. Европа сега е изправена пред дилема. Държавите имат сериозен дефицит. Колкото по-голям е дефицитът, толкова по-малко възможности разполагаме. Тоест, ние не можем да излезем, да излезем на по-висок растеж. Какво да предприемем? Ето тук искам да попитам какви са основните насоки, които се водят, насоките насоки на дискусията за бюджета. Второ, ще предприемете ли новаторски мерки, така че Централната европейска банка да поеме повече отговорност а също така и да дава кредити, за да се финансират потребностите на економиката. Благодаря сега, Голард, минута и 30. Господин, госпожо председател, след Лисабонската стратегия дойде стратегията 2020. Това просто промяна в наименование ли е? господин Баросо. Днес и пред съвета вие споменахте броя на бедните в Европа, което изисква подобряване на финансовото регулиране. Колко жалко, господин Барозо, че не бяхте председател на комисията през последните години, защото щяхте да можете да направите всичко това, което предлагате. Сега ни казват, че кризата ви е попречила. Аз искам да обръщам се с надежда към господин Ван Ромпой, за да го приветствам с добре дошъл малко по-любезно, отколкото мой колега го направи. Има един парадокс. Ние разчитаме на вас за оживлението в Европа и за един по-общностен подход което да е в интерес на всички. Ако го направите, ще имате подкрепата на парламента. И мисля, че стратегията 2020 да не, да не се объркваме от името. Ние трябва да мислим глобално и да забравим за национализма. Членовете на съвета не са представили европейско виждане по финансовия надзор. Аз ви предлагам една единствена цел, а именно економически и финансов съюз във всички аспекти, укрепване на дисциплината, солидарността. Напомнете на съвета, че ако има проблем в Гърция, отчасти той се дължи на Гърция и отчасти на липсата на солидарност. Благодаря. Благодаря сега Бютиков, минута и 20. Хубави цели, лесно е да се поставят хубави цели. Това може всеки. Всеки го прави в началото на годината. Но дали това ще си остане мечта, дали е, просто някаква проповед или е, древен ред, е, всичко това зависи от въпроса кой, как, кога, колко и е, по какъв начин ще отговори на тези въпроси. И това трябва да поставим като въпрос и да, на това да отговорим във връзка с агенцията, с дневния ред 2020. Основният въпрос на дебата е следния. Готови ли сме да се откажем от национален суверенитет в, на в областта на економическата политика или по-скоро ще се откажем от а, а, тази цялост на Европейския съюз, ще се откажем ли от еврото и от това, което десетилетия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 Толкова драматично наистина стоят нещата с альтернативата. Бих се радвал, ако и радвам се, че от страна на ЦДУ чух, чух толкова ясни думи, защото те представляват една консервативна линия в Германия и винаги са ни заставали на пътя до сега. Бих искал да пожелая на президента, на председателя на съвета и на председателя на комисията, че не само председателя на съвета трябва да каже съвета тук ще дава насоки, насоките и директивите, а комисията заедно с парламента трябва да поеме задачата да, е, да действа, да тласка е, осъществяването на тези директиви, за да може заедно европейските правителства да, е, да действат не като отделно, като фрау, госпожа Меркел Саркози, ако е една европейска политическа общност да действаме. Благодаря. Следващия е е, Господина Норакис, една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, Гърция е, е благодарна за резултатите от неформалната среща. От тогава ние знаем, че всички работ, работо, работещи в Гърция всъщност тъчкуват в отговор на тези мерки, които предприема гръцкото правителство след тази неформална среща. Това, са, е, това е в отговор на непопулярните е, мерки, които всъщност на практика ще засилят монополите в Гърция. Би в в е, тази криза ние е, на всичко отгоре е, се сблъскваме с масови демонстрации, но господин Барозо не казва нищо по това. Демонстрации от профсъюзите се организират в много държави, членки на Съюза еврото, монополите. Мисля, че на всичко това не може да се търси отговор сред работещите si espressa formalmente solidarietà alla Grecia, ma in realtà аз искам да изразя солидарност с Гърция, но всъщност ние им наложихме толкова твърда политика на въздържание там. Господин Рампой на пресконференцията каза, че идеята е да се създаде своего рода диктатура на Европейския съюз, така че в съвета да има и повече власт в в едно от приложенията се казва, че е, членовете на съвета са отговорни за економическата стратегия на своите правителства и това трябва да е ясно на европейско ниво. Съветът е този, който формулира и поддържа европейските стратегии. Ние искаме да съвета да дава насоки, господин Ван Румпой каза, че все по-често ще се срещат и ще правят такива насоки, но това са чисто империалистична политика. голяма част от задължнявостта на страните се предвижда едва ли не да стане задължняващ на Европейския съюз. И сега какво остава? Остава 27-6 страни, превръщат Гърция в свой протекторат. Следващия минута и 30. А, какво всъщност целите, кои, да се фокусираме върху зелената економика и конкурентоспособността, както и производителността на Европа, не знае дали това ще се постигне по този начин, по който сме решили. Енергийното, градиране на енергийните доставки, не може да се, е, както и економически е, е, ръст, не може да се гарантира чрез придвижване и преместване на, на работна ръка от една държава в друга, търсеща по добри условия. В времена, когато хората са безработни, тогава Европейския съюз не може да предложи нищо ново, за да, да засили своята конкурентност. Е, е, има региони, които са с слаби структури, където и реформите не могат да помогнат. Е, би трябвало наистина да бъдат оценени и формулирани цели, които този път да не бъдат да не останат на книга и затворени в някакво чекмедже, да бъдат постигнати действително. Европа 2020 не трябва да се превърне в някакъв крос, маратон, наистина възможност за, за европейските граждани. Това е шанс наистина да направим нещо и може би единствения ни шанс в момента. А сега Хер, Хер Мау, господин Мауро, две минути. Благодаря, госпожо председател господин председател на съвета. Може би все още не сте много известен, както каза господин Фараш, но знам, че вашите идеали имат своите корени в европейските идеали. Аз уважавам това. Искам да кажа няколко думи за много рационалната реч, която произнесахте и да направя едно сравнение с света на футбола. Вашата роля прилича много на играч, който трябва да създаде ред в играта. И след промяната в екипа, след Лисабонския договор, може би ще бъде по-трудно да се отбележи гол. Ето защо, според мен, Европейския парламент трябва да поеме повече рискове от другите играчи и непрекъснато да проявява въображение, да използва новите правила, за да излезе в нападение и да подобри а, нападателните способности на екипа. Така че комисията да отиде в тази част на полето, в която може да отбележи гол. Мисля, че това е подходът, който ни е необходим. В противен случай ще, бъдем, ще играем в отбрана и ще допусне противника да отбележи гол срещу нас. Аз бих подкрепил една. Аз смятам, че Европейския парламент трябва да получи по-засилена роля и тази роля да бъде призната, за да могат да се осъществят историческите задачи. Вие сте човека, който може да направи това. Благодаря, господин Мауро. Господин Лопес Агилар, е следващия минута и половина. Господин председател, като говорим за стратегията 2020, всъщност говорим за стратегията след Лисабон – а, трябва да коментираме и защо не успя Лисабонската стратегия, която имаше за цел да създаде ръст и работни места. Но тя не беше устойчива нито от финансова гледна точка, нито от социална гледна точка, нито от е, економическа гледна точка. Ние изградихме единна е, система монетарна в Европа, но много далече сме от е, осъществяването на съответни фискални инициативи, за да се постигне истинско единство. В момента в Европа хората не благоденстват. Хората са загрижени за това, доколко устойчив модела в Европа, изграден до сега. Няма социално сближаване, на неформалния съвет на 11 февруари искам да ви запитам, зададохте ли си въпроса какво искате всички вие заедно да направите, за да се засили Европа? Слушахме съвета да говори за господин Запатеро, за социална солидарност, говори за своего рода социален пакт за Европа – свързани с финансово устойчива Европа. Ще може ли да се постигнат тези амбициозни цели? Господин Ламберт. Благодаря, господин председател. Господин Баросо говори за това, че се стреми към амбициозна стратегия. Вярно е, че в някои части на документа личат такива амбиции, но данните за парниковите газове и емисиите не са амбициозни. Те няма да ни заведат там, където искаме да отидем. Ние трябва да стремим към 40% през 2020 година. Само, че не става дума само за климата, за наличието на ресурси и за повишаване ефективността на ресурсите. Мисля, че в тази стратегия има много познати неща. Не само, не само това, че економическият ръст е цел. Растежа не трябва да е цел. Ние трябва да не трябва да допуснем растежа да си остане разделен от работните места. Моля ви, направете така, че растежа да е свързан с работните места. Ние трябва да стремим не само да намалим бедността, но и да намалим бедността тъй като в противен случай няма да има полза от това, което правим. Трябва да положим усилия финансовите институции да не подкопаят амбициозните цели, които бихме си поставили. Благодаря, господин Кар, с две минути. Госпожо председател, господин председател на съвета, президент на съвета, бих искал да ви благодаря за кратките, е, крат, кратките встъпителни е, думи. Наистина принципите и е, стойностите, които вие подчертахте, подкрепям 100%. Наистина казахте, че трябва е, да има а, месечни заседания, защото наистина трябва да се върнат държавите и, политич... и правителствени ръководители а, отново към основните цели за Европа. Вашата работа трябва да бъде точно това, да координирате държавите членки, да прилагат това и да провеждат това, което е, попада в компет... което е, е извън компетенциите на Европейската комисия. Казахте ясно, че пазарът не е достатъчен. Да, ние искаме социално е, стопанство, но валутната зона не е достатъчна. Трябва, трябва ни политически съюз. Е, и е, ето защо бюджета за 2011 трябва да покаже, че наистина е, сме се ангажирали с стратегията за Европа 2020. Европа 2020 не е целта, а по-скоро инструмента да постигнем това, което, това, което имаме като отговорност във връзка с финансовата и економическа криза. Да, трябва ни повече координация в политиката по бюджета, данъчната политика, научно-изследователската, економ... Е, образователната и така нататък, защото не искаме е, да, защото не можем да постигнем конкретно способност само с економически цели. Трябва да има прилагане на е, държави в, в, на нашата политика в държавите членки и трябва да се мисли по принципа малкият бизнес е на първо място, преди всичко и наистина трябва да мерките на това, което прави комисията, не би трябвало да се отразява негативно върху реалния сектор. Това, което прави за банките, не трябва да е за сметка на реалния сектор. Трябва ни наистина един общ пакет мерки срещу дефицита, е, стратегия за излизане от кризата и Европа 2020, като мерките в този пакет не трябва да си противоречат. Следващия е Саркас, е, Церкас, е, минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателя на съвета и на председателя на комисията. Хареса ми това, което чух днес след обяд, хареса ми музиката и се надявам, че текста следващата седмица ще съответства на музиката. Защото е очевидно е, че всички ние трябва да бъдем обективни и да тогава, когато се стремим към изграждането на общото ни бъдеще. Не можем да проявяваме а, шовинизъм. Няма граници за економиката, но ние сме тези, които определят целите ние сме тези, които трябва да служат на обществото и на економиката, не обратното. Както казах, трябва ни дългосрочна, а не само краткосрочна стратегия. Мисля, че изминалия период ни учи именно на това. В миналото имахме силен економически растеж, но той беше спекулативен и не се основяваше на околната среда, на справедливостта и на отговорността пред идните поколения. Надявам се, че следващата седмица дневния ред ще бъде амбициозен, ще изхожда от изискванията за устойчивост. Няколко думи за социалния аспект на дневния ред. Поставят се много сериозни изисквания. Гражданите имат своите мечти и, страх, и страхове страхуват се да не бъдат изтикани от пазара на труда, да не станат жертва на спекулациите на финансовите пазари. С други думи, трябва ни политика за пълна заетост, достойни работни места и интеграция на всички. Целите на Европа трябва да бъдат високи стандарти, а не да се намаляват изискванията и стандартите. Благодаря, господин Гигелт. Първо, кризата в европейската економика е толкова дълбока вече, че в тази ситуация наистина трябва да очакваме конкретни предложения. Конкретни предложения точно в посоката, в която всъщност бяха формулирани предложения от най-различни политически посоки. В парламента направете някакво предложение как да бъде поделен риска за високата задължнялост на Гърция, без да се поставя под натиск лихвения процент. В ЕКОН неодавна се обсъждаше това как тази несъответствията в економическото развитие на отделните държави да бъдат изгладени. Реформа се налага. Трябва ни европейска статистика или статистики, които са едно еднозначни е, в е, предложения, е, които трябва да произлезат от този парламент, които в крайна сметка трябва да, да видим пред себе си черно на бяло. А сега господин председател на съвета, господин министър, драги колеги. Най-сетне сте сред нас, господин председател на Европейския съвет. Добре дошъл. Първите ми думи обаче са на разочарование, че първата ви стъпка не беше да дойде да се представите на представителите на европейските граждани на 1 декември, когато встъпихте в длъжност. Както вас, господин председател, ние правим политика. Политиката без демокрацията е невъзможна. Резултатите от референдумите във Франция, Холандия и Ирландия говорят за това, че Гражданите не са против Европа, но имат чувствата, чувствата че понякога политиката се прави без тях. Благодаря на госпожа Меркел и господин а, Саркози, които поставиха гражданите в сърцето на европейския проект с Лисабонския договор. Вие сигурно разбирате, господин председател, че нищо не може да се направи без гражданите и техните представителите. Нашите, нашия парламент също трябва да разбере, че нищо не може да се постигне без държавите, т.е. без държавните и правителствени ръководители. Гражданите на Европа страдат, защото не разбират сътресенията, които се, които се извършват през очите им. Ние трябва да убедим Европейския съвет, че Европа не е проблем, а решението какво е вашето виждане за света и за мястото на Съюза? Можете ли да ни кажете унази част на междуправителственото измерение, което, която е свързана с економическо управление? Господин председател, Европейския съюз се, като че ли се движи в две, на две нива. Именно вашето място между гражданите и държавите членки ви дава възможност да, да извършите унези, да, осъществите онези сериозни цели, за които е създаден вашия пост. А, господин Коферати, минута и половина. Благодаря. Когато определяме средносрочна стратегия, Европейския съюз трябва да отчита и резултатите от економическата криза, която засегна този част от света, а не само нея. Е, много са скромни резултатите от предходната Лисабонска стратегия. А финансовата криза ни показа какво ще се случи с е, заедостта ако продължаваме в този дух. Първо ни трябва регулаторния инструмент за надзор на банковата система, така че да не се създават отрицателни въздействия, които да се струпват на главата на хората. Трябва много инвестиции за иновации, научни изследвания, обучение. А също така и да работим за създаване на така наречената зелена економика – за да има такива инвестиции, трябва да има възможност да издаваме еврооблигации или някакви подобни инструменти. Имаме нужда и от политика. Извинете, твърде много ми пречат. Не може да се чува микрофона. Пръщи. Имаме нужда да започнем отново и социалния диалог като част от политиката за сближаване и да се опитаме да се борим с опасностите от дългосрочното безработица. Благодаря. Сега госпожа Дел Стилю, две минути. Благодаря, господин председател фон и господин Баросо, който вече не е тук. Във всеки случай, много ми беше драго да ви видя и двамата тук заедно. Хубаво е, че и двамата е, сте на едно мнение по основните въпроси на е, Европейската стратегия за следващите 10 години. Това е много важно. Интересно е, е да чуем е, това, което имахте да кажете и двамата по предстояща стратегия. Очевидно, вие сте е, до голяма степен е, на едно мнение относно това, че стратегията трябва да бъде е, достъпна, достижима, осъществима и е, вече, е, че е, посоката, която сме си избрали е вярната. Това е основно, е, основен момент, е, особено е, по сравнение с Лизабонската стратегия. Е, едно нещо искам да да кажа във връзка с вътрешния пазар. Повече от 20 години вече вътрешния пазар в Европа е факт. 20 години по-късно обаче все още много трябва да се свърши, за да постигнем истински вътрешен пазар в повечето отрасли. В някои случаи става дума за нови такива, като например дигиталния пазар но в другите има толкова такава фрагментация, толкова много е, бариери, че ние е, лишаваме, не даваме възможност на европейската економика да действа като економика на мащаба, на принципа на економика е, на мащаба. И е, това пречи на растежа и заетостта, е, която, които сме си поставили за цел. Още нещо, е, трябва ни страшно много политическа енергия без нея няма да постигнем това, което искаме. Трябва ни водачество и вие, господа, имате основна отговорност в това и аз лично от името на моята група разчитам на вас. Благодаря, колега. Следващия е господин Булман, минута и половина. Госпожо председател, господин комисар, господин председател, скъпи колеги, две неща искам да кажа много точни и ясни. Първия една, е, има една обещаваща успех стратегия за 2020. Е, имахме такава, сега всъщност нямаме никаква. Защо ще кажете? Защото в, когато кажете в комисията и държавите членки, ние първо трябва да, да направим консолидация на бюджета, след което да се погрижим за, за економиката и не е ли обратна сметката ни? Защото въпросът ако нямаме цялостна стратегия за и конкретни цели на заетост, тогава нямаме шанс наистина да, да преодолеем кризата. И номер две, въпрос номер две. Отговор имаме ли за кризата за задължеността? Нямаме такъв отговор, до тук поне. Държавите допуснаха грешки и не само една, но ако четем цифрите и е, чуваме, слушаме анализите, ще видим, че е, в това, което прави Гърция в момента, ще, ще, е, от него ще се възползват само спекулантите. Е, е, какво показваме, какво има на практика? Трябва ни една европейска валута, която помага на държавите не само от еврозоната, която но трябва ни европейска политика, за да разрешим кризата и то незабавно. Следващия е госпожа Гьори, две минути. E- Благодаря. Уважаеми колеги, като част от триото на председателствата и представител на Унгария, искам да изкажа признателно за дейността на господин, господин Ван Ромпой. Той показва голям ангажимент към Европа. Сега е момента да се покаже колко удачен е поста. Страните имат нужда от ясна насока. Да имаме нова програма след Лисабонската стратегия е много важно. Има страни, които малко се, не са толкова настроени за това да бъдат част от Обединена Европа, но по отношение на институциите, ние трябва да сме наясно за кого е предназначена новата стратегия. А ако това са гражданите на Европа, ако трябва да ги печелим, да работим заедно с тях, ние трябва да създадем една по-силна Европа. И трябва да работим в духа на Лисабонския договор активно да ангажираме и европейските институции, и националните парламенти, да дискутираме и в комисиите, и в политическите групи, и в парламента тази стратегия. А в, по същество тя трябва да има отношение към създаването на работни места. Как можем да постигнем това, за сега още не е ясно. Трябва да формулираме приоритети и да търсим по-тясно сътрудничество, например. Но трябва да отчитаме и следните моменти. Първо, ако нещо работи, да не се променя. Европа е по-силна в резултат на общностните политики. Затова не би следвало да ги пренебрегваме. Второ, Новата стратегия трябва да отчита интересите на всички региони в Европа, не само на отделни големи компании. Също така стратегията трябва да отчита и реалностите на конкретните страни членки. Господин, госпожа Падимата, две минути и половина. Е, да, това е една много интересна дискусия, която водим днес е, във връзка с стратегия 2020, но разбира се, ние всички знаем твърде добре, че на неформалния съвет през февруари преди всичко се обсъждаше гръцкия проблем. Знаем, че на тази е, неформална среща излезаха с декларация държавите, държавните ръководители, че дават политическата си подкрепа за Гърция. Човек ще каже, че наистина трябва да бъдем активни за стабилизиране на еврото и че е, всъщност е, Гърция няма да получи никаква финансова подкрепа от... Е, не е поискала финансова подкрепа от Европейския съюз. Но нашия премиер министр винаги е наблягал на това, че ние не молим за финансова помощ, от... не искаме това да бъде на гърба на германски, австрийски или други, други данакоплатци. Гърция ще направи усилие да ограничи своите, своята задлъжнялост, е, ще вземе съответните мерки. Господин Ферховстат, е, не е вярно това, което казахте, че всички тези факти във връзка с е, Goldman Sachs и така нататък са достове, готови. Те ще бъдат предоставени също своевременно, но председател на комисията не е тук. Аз искам да кажа нещо. Защо се иска от Гърция и гръцките власти да прецизират и да направят нещо? Практика, която в същност всъщност е, е, от 98 е, 2000 година се практикуваше от много други държави и това може да се докаже по хиляди пъти. Гърция не иска финансова помощ и подкрепа. Гърция моли за нещо друго, скъпи колеги. И това е нещо, което се разбира от само себе си и не просто защото сме членове на еврозоната, а просто, просто, просто защото сме в Европейския съюз. Ние молим за политическа подкрепа, солидарност и доверие доверие истинско, открито и честно доверие и подкрепа, която не е само на думи, но и да има съответното съдържание и съответната субстанция. А ни... Ελλάδα ζητάει από τους εταίρους να μην И всичко ще остане само на думи. Колкото за Гърция, в Гърция е, наистина не бихме искали е, всичко да се приписва на спекулантите. Е, ние молим за подкрепа при прилагане на мерките, които сме набелязали. Скъпи колеги, не трябва да, да скриваме, да здравяме глава в пясъка. Е, еврозоната не постигна целите, които се беше поставила. Сега би трябвало наистина да се заемем с съответните мерки, за да укрепим е, еврото и еврозоната. Е, искам да информирам всички колеги, че днес наистина е, имаме само 5 минути за Catch the Eye, за е, спонтанни въпроси, защото просто сме назад с времето. По една минута за, е, даваме на, на оратора. Имаме 30 заявки за изказвания. трябва да ви разочаровам с това, че само 5 минути ще имаме. А следващия е Де Кастро, една минута. Госпожо председател, Искам да изразя своето съжаление и съжалението на цялата комисия по селско стопанство, чието председател съм, тъй като не се, в стратегията 2020 не се споменава нищо за агрохранителната верига. В тази стратегия не се казва нищо за предизвикателствата пред продоволствената сигурност а също така за растежа и заедостта в селските райони. Как можем да говорим за устойчива зелена Европа, без да си даваме сметка, че 40% от земята в Европа се а, управлява от фермери. В селското стопанство работят 40 милиона души хора, които трябва да защитаваме когато говорим за ново, нова заетост, да не забравяме съществуващата заетост, да не забравяме биологическото разнообразие, е, сигурността на храните, всичко това, което е толкова важно за обществото. Испанското председателство говори за необходимостта от силна обща сълскостопанска политика. Аз се надявам, че Европейския парламент ще коригира това неблагополучие. Госпожа Яконсари е последния оратор в този дебат. Госпожо председател, според китайския календар ние сме в годината на тигъра и Китай е действително економически тигър. Също въжи и за Индия. И развитието на Индия ще окаже сериозно влияние върху нас в Европа. Ето защо на нас не трябва нов ритъм. Трябва, трябва ни ново отваряне на економиките. Ето това е значението на Европа 2020. Трябва ни обща економическа политика, обща данъчна политика. Трябва да очертаем слабостите и в тях да насочим своите инвестиции и усилия. И имам два въпроса. Как ще контролираме изпълнението на договорите предвид на гръцката трагедия, както беше наречена тук? И как ще направим така, че тази стратегия ще даде по-добри резултати от Лисабонската стратегия, за която гражданите не дават и пукната пара. Председателката, благодаря ви. Сега имаме процедурата спонтанни изказвания. Господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че сте тук в Европейския парламент. Изненадан съм, че съвета толкова бърза да вземе решение без да се консултира с нас. Действително необходимо е да имаме стратегия до 2020, защото Лисабонската стратегия нищо не постигна, но документите, които ни се предоставят, са много общи. Не се говори нищо за бъдещите предизвикателства, социалния аспект, примерно, застаряването на, настрое, на населението, липсата на умения. Раз... По-малко от 2% от бюджета се дава на научните изследвания. Това е сериозна грешка, трябва да се поправи. Научните изследвания могат да се основават на публично-частни партньорства да се стимулират, да стимулира бизнеса да инвестира в лаборатории, за да не мигрират нашите най-образовани хора. Сега, господин Севкот, благодаря. Съвсем накратко ще говоря. Много съжалявам, че председател на комисията не е тук, но господин комисаря, който отговаря за междуинституционално сътрудничество е тук. Аз считам, че за да бъде успешна стратегията 2020, трябва да обсъдим необходимостта институциите да се съревновават и да си сътрудничат, за да се създадат инструменти, които да допълват мерките, по които се работи. Мисля, че също е много важно да се отървем от националния си егоизъм и да е, поемем по пътя на национална отговорност, а и отговорност на европейско ниво. Що се отнася до хармонизацията на социалната политика или данъчната политика, ако не, няма, ние няма да можем да изпълним задачите си, свързани с общата ни политика, които биха довели Европа до по-добро положение в света. Госпожа Стас, не я виждам тук. Добре, господин Дав. Господин председател, много съм ви признателен за това, че представихте длъжностната си характеристика. Не разбирам обаче защо отказвате да дадете отговор на моя парламентарен въпрос. и искам да ви помоля да преосмислите подхода си към въпроса а, за парламентарните въпроси. Искам също така да се извиня за позорното поведение на Найджел Фараж и да ви гарантирам, че огромното мнозинство от английските евродепутати ще се отнасят с огромно уважение към вас. Благодаря. Следващия е, изказал се ще бъде господин Папа Николао. Бл... Благодаря. Наистина напоследък ние всички е, в Европа сме се обърнали поглед към Гърция, това се каза вече много е, кратно, но кризата е световна и Гърция не е единствения проблем. Всички държави също имат трудности. Тук ние сме изправени пред една криза, която е безпредседентна и виждаме, че действително е, е, развитието на нещата не е никак е, положително. Искам едно да кажа, драги колеги, Гърция не е на ръба на банкрут. Е, е, тя е, не получава, тя не е поискала и финансова помощ. Не, ние искаме политическа подкрепа. Ние молим за действителна солидарност, която другите държави членки да проявят в рамките на Европейския съюз и Валутния съюз. За това става дума. Благодаря. Господин Тикао. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. В началото на тази година безработицата стигна 10%, и се повиши бюджетния дефицит. Гражданите настояват за бързи промени в демографската криза, промените в климата. Съюза трябва да инвестира приоритетно в създаването и запазването на работни места, образование, енергийна ефективност, транспортна инфраструктура. Европа има нужда от устойчива стратегия за енергетика и за транспортна инфраструктура. Ние трябва да инвестираме в енергийна ефективност, в жилища, но също така и в индустриални мощности. И по този начин ще можем да създадем работни, 2 е, милиона работни места до 2020 година. Ние трябва да модернизираме индустрията в Европа, а не да изнасяме производствата извън нея. Не на последно място, намаляващата ръждаемост изисква реформа, за да се осигурят достойни условия за живот на всички граждани. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Шефкович, представителя на комисията има думата. Господин председател, уважаеми е, членове на Европейския парламент, наистина е, времето, просочихме времето и председателя трябваше да, пусне, имаше, е, да напусне, имаше други задължения. За мен е чест от негово име да отговоря, от името на комисията също. Благодаря на всички първо за този вълнуващ дебат, за интересите идеи, за ентусиазма и който вие демонстри... показахте по отношение на стратегията Европа 2020. Е, знаете, че без това е, тази стратегия няма да успее. Е, трябва да ви кажа, че комисията знае и е решена тази стратегия да, да постави в сърцевината европейския гражданин и целта за намаляване на бедността. Трябва да ви уверя, че това са целите от Лемонската стратегия, ето защо ние ще се случим върху по-малко. Понучихме урока си от провал на Лисабонската е, Лисабонската стратегия и сега ще е, се фокусираме върху по-малко цели. Разбира се, ще работим с силната подкрепа на Европейския парламент. Е, те ние съзнаваме неотложността на проблемите и това се осъзнава в съвета също, но нещата са променени, са различни от преди 5 години трябва ни е, местно, е, трябва за тази стратегия да застанат местните, регионални власти и е, хората трябва да гледат на това не като още едно административно упражнение, а просто като практически начин да се подобри живота в Европа, в техните страни и региони. Искам да се обърна към вас, почитаеми депутати, помогнете ни, защото нека да няма противоборство между институциите, нека да обединим обединим усилията си, за да постигнем конкретни резултати. В стратегията за Европа 2020 искаме да въведем една Европа на три стълба, е, е, економика, която е интелектуална, интелигентна, устойчива, зелена. Искаме това да бъде е, постигнато чрез гъвкави инициативи, които да са фокусирани около тесните места, около проблемните зони в европейската економика. Искаме да поставим ударение върху образованието, обучението, така че че работната ръка в Европа да запази своята конкурентно способност. Е, нещо, което и се полага. Стратегията свързана с, е свързана с стабилността, е, с пакта за стабилност и растеж, защото е, това са ключовете към економическа стабилност. Днес говорихме много за Гърция. Искам да ви уверя, че има консенсус, че държавите членки от еврозоната ще предприемат решителни координи действия, за да запазят финансовата стабилност в еврозоната. Комисията ще работи в тясно взаимодействие с Гърция и ще следи как тя изпълнява препоръките. Една мисия, водена от комисията е, с съответно е, МВФ за техническо подпомагане, сега е, замина за Атина, за да им помогне при е, осъществяване на мерките. Ние имаме средствата за гарантиране на финансовата стабилност в еврозоната, ако се наложи. Това включва, че член, членовете в, е, от еврозоната, комисията и Европейската централна банка, които могат да е, задействат е, инструменти за, за спасяване на финансовите и економическо положение на Европа и наистина ще помогнем на Гърция в прилагане на съответните мерки. Ние сме готови да предприемем действия дали по стратегията 2020, дали е, във връзка с Гърция, но сме готови. Благодаря, господин председател. Е, да, благодаря. Сега има думата господин Ван Ромпой. Господин председател, скъпи колеги, много се радвам, че беше проведен този дебат. Много се радвам, че приех вашата покана да дойда тук в самото начало на процеса Стратегията 2020 година. Защото ние сме в самото начало на дебата. Ние ще... Ние проведахме дискусия на 11 февруари. В края на март ще има пролетен съвет и ще оформим окончателно стратегията Европейски съюз 2020 година през юни. С други думи, разполагаме с немалък период за размяна на мнения и за да решим какви действия да предприемем. Много се радвам, че днес виждам толкова силна амбиция. Много се радвам, че в вашата, че в парламента очевидно има чувство, че въпросите не търпят отлагане. Има и някои колеги, които очевидно не са съгласни, но няма да се връщам на това. Сега за самата стратегия. Аз бих направил разлика между три периода. Първо, периодът, в който все още живеем, а именно финансовата криза и нейните последици. Позволете ми да използвам един друг език език, който слушах по време на дебата и ще обясня. Аз ще използвам един език, една реч, която има положителен аспект, защото и много положителни неща се случиха през последно време. Ние извлекахме полуките от кризата от 30-те години. В момента се намираме една година след голямата криза и всъщност през 2010 година в повечето държави членки вече има първите положителни а, призна, признаци. Това не беше така по време на кризата през 30-те години. Тя продължи 10 е, години. Защо се случи това сега? Защото бяха предприяти мерки. Мерки, за да се спасят финансовите институции, не само защото те ни харесват е, сами по себе си, а защото без тях е, не може да има економика. Водихме една интелигентна економическа и парична политика въведахме ликвидност в економиките, което не се направи преди 70 години за поне 16 страни се създаде една зона на а, парична стабилност. Водихме една рискова бюджетна политика, като се използваха бюджетните дефицити, за да се стимулира економиката. Това не беше направено през 30-те години. Целта беше да постигне максимално бързо бюджетно равновесие. С други думи, ние успяхме да спасим вътрешния пазар, който не е съвършен, той следва да се задълбочи и господин Манти направи конкретни предложения, само че не се подадахме на протекционизма, към който се прибягна през 30-те години. С други думи, ние извлякахме пуките от големите кризи, които преживяхме. Ще отида малко по-далеч. Именно благодарение на Европейския съюз, Г20 беше създаден. Ние поехме инициативата да се създаде този зародиш на световното управление. За първи път великите, големите сили, както стари, така и новите, се обединиха, за да за да преодолеят кризата. Следователно, Европа и Европейския съюз не може да бъде поставен непрекъснато в лагера на тези, които се отбраняват. Сега обаче е време да се откажем от тази стратегия. Сега ни трябва стратегия за излизане, the exit strategy. Трябва ни един баланс между бюджетните стимули и възвръщането към бюджетен баланс в средосрочен план, което е необходимо за да финансираме пенсионните системи, за да финансираме системите на социално осигуряване и здравеопазване. Ето, с други думи, трябва да намерим баланс и стабилност и пак за стабилност и растеж ни дава необходимите средства за това. Тъй като ние няма да се върнем веднага към бюджетния баланс, към балансирания бюджет, постепенно ще се върви към целта 3%. Мисля, че ние трябва да водим мъдра политика. Що се отнася до Лисабонската стратегия? Запознати сме с недостатъците й. Да не забравяме обаче, че финансовата криза, економическата криза а, разстроиха изпълнението на приоритетите по Лисабонската стратегия. Разбира се, и всички слабости и недостатъци са добре известни, няма да ги изреждам тук. Ще кажа само следното. Необходими са сериозни, задълбочени реформи. Тези реформи трябва да се осъществяват и на европейско, и на национално ниво и това означава да се вземе решение за бюджета. И не случайно споменах за писмото. Не случайно беше направена връзка между дискусията за бюджета с реформите в економиката. Защото ако кажем, да положим повече акцент върху научно-развойната дейност. Еми тогава в националните бюджети, в финансовата рамка на Европейския съюз трябва да се вземат съответните мерки. С други думи, трябва да се вземат решения за бюджета. Още една последица. Всичко това, което се предлага като цел, не е винаги това, което се нарича мека цел. Та да могат да бъдат твърди цели, т.е. едните са не винаги задължителни, не винаги незадължителни, а могат да бъдат и задължителни. Извън парламента на европейско ниво се изискват а, а, категорични реформи, задължителни реформи, само че когато се върнат в страните си, дават възможност за съмнения. Дават възможност за възникване на съмнения. Ние можем да насърчаваме, можем да стимулираме реформите, само че те трябва да се осъществяват на ниво държави членки. С други думи е необходима ясна и категорична политическа воля политическият ангажимент очевидно е най-важното, от което имаме нужда. Необходими са ни задължителни мерки, но преди да ги предложим и приемем, трябва да се замислим. Всъщност на нас ни трябват повече интелигентни, отколкото задължителни мерки. Пакта за стабилност и растеж, който има задължителен характер, не успя да направи така, че някои страни да спазват правилата. Тоест методът не разрешава всички проблеми. Методът без, без политически ангажимент няма никаква, не дава никакви резултати. За економическата и политическа стратегия. Да, някои казва, трябва ни повече а, мерки с, економи, с а, задължителна сила. Не аз съм написал Лисабонския договор, но той не предвижда санкции и отрицателни мерки а, при не спазване на економическите насоки. Прочетете член 121. Тоест, политическият ангажимент, както на европейско, така и национално ниво, е задължителен. Без този ангажимент няма да се постигне нищо. Няколко думи за Гърция. Аз мисля, че ние изпратихме добро послание. И това беше послание за това, че гръцкото правителство носи отговорността да реши една изключително трудна ситуация, която наследи. Това правителство трябва да предприеме храбри мерки. На 11 февруари беше казано, че ако, не се, ако дефицитът не достигне 4%, ще бъдат предприяти допълнителни мерки. Трябва ни повече наблюдение не само по инициатива на Европейската комисия, но и с помощта на Централната Европейска банка, а също така и с помощта на Международния валутен фонд. С други думи, аз мисля, че ние сме очертали ясно отговорността. Разбира се, при необходимост има и елемент на солидарност. Гърция каза, че няма да се позовава на това, но ние предвидихме две послания. Послание на отговорност и послание на солидарност, ако е необходимо. Разбира се, трябва да се извлекат полуки от онова, което се случи през последните години. Също така и на ниво еврозона трябва да бъдем по-активни в събирането на данни. Тази криза също така е и едно предизвикателство в смисъл, че трябва в по-голяма степен да прилагаме политиката на координацията. Следователно, всяка криза е предизвикателство. Всяка криза трябва да извличаме пуки. Те ще бъдат извлечени, така както бяха извлечени от кризата през 30-те години. Сега ще извлечем полуките от финансовата криза, а именно повече финансов регулиране, повече банкова политика, но трябва да се извлекат всички пуки от е, ситуацията в Гърция. Аз мисля, че тук усетих същата амбиция, същата политическа воля да се води една економическа политика и стратегия, която да е на висотата на изискванията. Ние носим една колективна отговорност. Това е отговорност на всички институции. Не става дума за един или двама души. Ако не постигнем тук, няма да спасим своя социален модел, ще загубим своето място, своята позиция в света. Ето, това е духът, с който аз дойдох тук. Това е духът, в който аз ще работя. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Беше удоволствие, че дойдохте при нас. Много се радваме, че ви изслушахме. На гръцки ние казваме дано да имате твърда глава, а, желязна глава, за да понесете всичко това, което ще се стовари върху нея. Благодаря ви още един път за присъствието и участието. Е, след е, декларация на вице-президента на, на комисията във връзка с програмата на заседанието в Женева за правата на човека. Ще започнем с изказване от името на съвета.